Ok. Jeszcze raz proszę wszystkich niezainteresowanych. I така, колеги, моля ви, онези от вас, които не искат да дадат обяснението на вота си, моля да излязат тихо, да продължат разговорите си извън залата. А сега ние преминаваме към обясненията на вота. Най-напред докладът МАТО за многогодишния план за възстановяване на червения тон. Господин Барандека, благодаря. Днес е голям ден за рибарите на Канарските острови. Ясно беше, че за червения тон квотите трябва да са по-честни. Трябва да вземем предвид традиционния начин на риболов и малките риболовни предприятия. Въпреки това има възможност да се увеличат квотите и това увеличение трябва да се осланя на устойчивия риболов, на устойчивите флоти. Тези флоти могат да да ловят риба в много кратки, за много, за много малко време, в много кратък диапазон. Затова аз се застъпвам за по-справедливо разпределение на квотите. Благодаря, казва председателят. Аз мисля, че дадох думата на господин жабарандика. Така че давам думата сега на госпожа Парандика. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя регламента, който превръща препоръките на ИКАТ в законодателен акт на Европейския съюз и се съобразява с научните доказателства. Става дума за една от най-уязвимите екологични системи на планетата. Аз подкрепих, подкрепих предложенията да се признаят в по-голяма степен нуждите на онези, които извършват непромишлен риболов и използването съответно на риболовни устройства, които имат нисък екологичен ефект. Трябва да се прави разграничение между промишления и непромишлен риболов парламентът взема предвид и препоръките на регионалните комисии за управление на риболова. Не трябва нещата да се оставят, да се решават чрез делегирани актове на комисията. Сега Палама Лопес Бермехо има думата. Благодаря, господин председател. Използвам тази възможност да обясня защо се въздържах. По време на разработването на този доклад, в процеса на разговорите с съвета нещо изчезна, именно допълнителните квоти. Не е достатъчно просто да се споменат тези въпроси Става дума за риболов с връзка с региона. Акцент е върху екологоустойчивия риболов. Правителството на ЕНП не разпредели квотите справедливо. Парламентът е наясно с аргументите, но трябва да защитаваме тази позиция по-енергично в разговорите с съвета. Няма да се изоставим от този проект. Има нужда от пилотни проекти за защита на червения тон с конкретно етикетиране. Тази инициатива ще получи подкреп. Няма да дам думата на господин Мато, защото вече се изказа. Госпожа Джофрида. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото е хубав, защото планата и кате успех и нашите морета, особено средиземно, и имат изобилие от червен тон. За инарите положиха огромни усилия за да спазят ограниченията и сега рибарите са тези, които трябва да се върнат да ловят риба. Не е така обаче. Сега малки, дребният риболов не печели. Големите кораби и големите собственици са онези, които ще се облагодетелстват за, в ощърп на дребните риболовци. Европейската риболовна политика трябва да избере правилния подход. Аз мятам, че трябва да се подкрепя дребния риболов. Това са рибарите, които години са живеели от морето, а сега те се изтикват от големи а, субекти, а, които нямат нищо общо с морето. Благодаря, госпожо Джофрида, казва председателят. Сега преминаваме към обясненията на вота на господин Жан-Мари Кавада, компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последиците. Давам дума на госпожа Джофрида. Благодаря. Знаем каква е действително. Знаем, че действителността се развива много по-бързо и е, законодателството трябва да отразява действителността. Шенген, свободата на движението доведе до увеличаване на броя на смесените двойки, страни, които живеят в една държава членка и имат къща в друга и подлежат на на наследствено право в друга страна. Трябва, имахме коража да съборим стените и сега имаме нужда от новите норми. Европейския съюз трябва да улесни диалога между държавите членки и да вземе решение за имуществения режим, за да могат двойките да са сигурни с това кой е компетентният съд. Благодаря, казва председателят. Това е единственият случай, в който един депутат може да се изкаже два пъти последователно. Сега преминаваме към доклада на господин Кавада за регистрираните партньорства. Господин пише от тук ли Благодаря. И двата регламента са много важни и е хубаво, че ги приехме. Набира се инерция след дебат, който продължи 5 години. Резултатът не е много амбициозен. Въпросът е, че не всички държави членки приеха тези регламенти, това, а само 18 държави членки. И това е жалко. Това е предупреждение за бъдещето. За съжаление, процедурните правила, приложимото право са нещо, което е много важно. Ние би трябвало да сме единни именно по тези въпроси. Само 18 държави членки приеха тези регламенти. Тоест, е, регламентите ще въжат само за част от Европейския съюз и това е жалко. Благодаря, казва председателят. Сега преминаваме към обяснението на вота по отношение на планетата в източно Конго. Давам думата на госпожа Джофрида. Благодаря, гласувах за тази резолюция, защото трябва да има конкретна, и, конкретна реакция на Брюксел. Десетки хиляди прокудени, ужасяващи жестокости срещу жените и срещу жени и деца. Незаредовната армия е, глед, наблюдава всичко това с безразличие. Въоръжените групи доведат принудиха 35 семейства да напуснат домовете си. Освен това, мисията на Нуско не се оказа неспособна да сложи край на кланетата. Ситуацията в ДРК хвърля петно на позор върху международната общност. Не е възможно да има миграционен договор без да бъде преди това умиротворена Африка. Благодаря. Сега думата има Сесил е, Кенге. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Няма милост за онези, които са се изсапали с кръв Европейският парламент – прояви кораж да хвърли светлина върху кланетата в източно Конго, е, на спирала на насилието, която не спира. Тя трябва да бъде прекратена с много по-авторитетен е, глас и то бързо. В противен случай има опасност от геноцид и дестабилизация на региона на големите езера от десетилетия, господин председател. Има жестокости срещу хората, които живеят по тези земи. Днес този парламент доказа, че е с народа на Бени и другите райони на конфликт. Благодаря, госпожо Кенге. Сега преминаваме към доклада на господин Краснодепски. Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в обучението и образованието. Госпожа Микела Джуфрида има думата. Благодаря. Гласувах за този доклад, е, защото твърдо вярвам, че повечето проблеми, които преживява Европа и трудностите на Европа могат да бъдат решени чрез образование и култура. Религиозният е, екстремизъм с проблеми, които могат да бъдат преодоляни чрез европейска култура, основана в училищата и центровете за обучение и образованието не само учителите и учениците трябва да участват. И неформалното образование може да даде своя принос. Това е ценно за онези, които не могат да учат. Всеки опит в областта на растежа е повод да е възможно да намерят работа, ако им бъдат признати усилията. Европейския съюз трябва да подкрепи обучението и образованието, за да даде възможност на нашите младежи да се реализират и да се изградят като специалисти, способни да се конкурират. Благодаря. Сега преминаваме към обясненията на вода по доклада на госпожа Палома Лопес Бермего доклад за напредъка по възобновяемата енергия. Гласувах за тази резолюция, защото съм сигурна, че възобновяемата енергия е бъдещето за Европа, не само от гледна точка на екологията, но и защото може да даде економически тласък на региони в моя регион Сицилия и други региони в е, Южна Европа могат да се изградят центрове е, за възобновяема енергия. Това може да даде тласък на независимостта в енергийната област. Е, замърсяването обаче е много сериозно. Е, из, изчистването е, на околната среда изисква политическа воля и има нужда да се насочат а, средства към възобновяеми енергийни източници в региони, които са богати на такива ресурси, но нямат а, умения в областта на разработването а, на проекти. Благодаря, госпожо Джофрида. И сега госпожа Борзан. Благодаря. Аз съм изключително доволна, че Харватия е сред държавите, които са се доближили до изпълнението на целите. Но е необходимо да се информират потребителите, както и производителите на енергия. Потребителите трябва да могат да контролират своето потребление – Средното домакинство може да спести между 10 до 30% от отоплението и охлаждането. Понякога а, доста дълго трябва да се чака, за да се смени доставчика. Комисията по е, а, въпросите на енергията прие предложение на групата на социалистите и демократите е измервателните уреди да се тестват в реални условия, не в лабораторни условия. Предстои ни още работа в областта на енергийната ефективност, но основната ни мисъл трябва да бъде за потребителите. Благодаря ви. Сега поздравления за хърватския футболен отбор. които спечелиха матча срещу Испания. Сега поздравяваме господин Согор, тъй като и унгарски отбор се справя много добре. Господин Шогор не е в залата обаче. Жалко. Затова давам думата на господин Кели. Благодаря. Аз подкрепих този доклад, както повечето от моите колеги. 444 колеги гласуваха за, само 103 против. Това показва, че депутатите вземат много на сериозно заложените екологични цели в споразумението от Париж. Сега имаме възможност да улесним достъпа до възобновяемата енергия. Както каза и председателя на комисията в началото на неговия мандат, ние трябва да сме водеща роля, да изпълняваме водеща роля в тази област. И има много какво да се направи по отношение на изследванията. В, моят, в моя избирателен район се провежда изследване на енергия, която може да се генерира от вълните. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Сега преминаваме към доклада на господин Пипер за изпълнението на директивата относно енергийната ефективност. Давам думата на госпожа Джофрида. Благодаря, господин председател. Гласувах е, за този доклад, е, защото е, сме в решаваща година за формулиране на нови цели за енергетиката, климата. В миналата година бяха формулирани амбициозни цели за околна среда, която страда. Европа може би няма да успее да спази до 2020 година целта за намаляване на емисиите от въглероден двуокис и в областта на енергетиката а, има бюрократизация на правилата, което се съчетава с економическата криза. Целите на енергийната политика, както и на екологичната политика, за да бъдат ефективни, не могат да не вървят ръка за ръка с гъвкавост, така че да се развива економиката. Пътят е да се акцентира върху зелената и възобновяема енергия. Благодаря, госпожо Джофрида. И сега господин Шон Кели има думата. Благодаря ви отново, господин председателю. Действително, докладът е от особена важност. Беше и доста спорен, но трябва да похвалим докладчика, господин Пипър от моята политическа група, който се справи отлично. И всъщност той успя да постигне компромис. Гласувахме в нашата политическа група и препоръчахме да се гласува против доклада. Аз не подкрепих този доклад. Аз не изпълних препоръката на моята политическа група. Аз бях в Париж по време на срещата, зная колко е важен въпросът за възобновяемите енергии и мисля, че Трябваше да се подкрепи този доклад, както го направих, и да се сложи край на този спор. Благодаря ви. Чудесен сте, господин Кели. Може да бъдете модел за поведение за мен. Що се отнася до справенето с ограниченията във времето за изказване. Следващият оратор. Знаем от Библията, че последните ще станат първи и така последният оратор за днес е господин Корвин Мике. За една минута. Благодаря. Аз гласувах против двата доклада за енергията. И аз не разбирам защо това се, защо, защо се случва именно това в пленарната зала, защо говорим с такава важност за по тези въпроси. Ние много закъсняваме. Как може да се е, да, да се сравняваме с Америка, с Китай, където нещата са 4 или 3 пъти по-ефтини. Имам предвид възобновяемата енергия. Аз не смятам, че Европейския съюз трябва да бъде разрушен, но смятам обаче, че тези, които пропа пропагандират климатичните промени и глобалното затопляне и тези, които разрушават енергийния сектор, трябва да бъдат подведени под отговорност и да бъдат осъдени за това, което направих, направиха за този процъфтяващ сектор. Благодаря, казва председателят. С това приключваме обясненията на вота. Благодаря на всички колеги. Благодаря на сътрудниците, на преводачите. Пожелавам ви приятен обяд. Протоколите от това заседание ще бъдат